Уважаеми колеги, нека да започнем съвместното заседание на ЕКОН и АВКО. За мен е удоволствие да сме съпредседатели с Данута Хупнер, като председател на АВКО вие знаете, че трябва да приемем дневния ред и също така да одобрим протокол от 20 март. За щастие няма съобщения. Втората точка е изменение на статута на Европейската банка. Това е основна разпоредба, както знаете. Не е нужно да ви напомням какво има в него, какво правим с Брексит. Мисля, че на... веднага мога да дам думата на Данута, като съдокладчик и особено да представи доклада заедно с господин Мато. Благодаря ви, господин председател Елио. Искам да ви напомня, че ние сме тук поради необходимостта да се измени член 22 защото решението на Европейския съд в 2011 година Обединеното кралство срещу ЕЦБ а, беше за това, че системата не включва централните контрагенти, т.е. трябва да се направи промяна на статута на Европейската централна банка по отношение на централните контрагенти, за да може аз говоря името и на Габриел и на мен. Той ще добави след това към моето изслушение. Предлагаме три изменения към точките от преамбил и едно изменение в самия статут. И а, както знаете, в конкретните случаи с, с централните контрагенти ние работим а, в една сфера, в която правомощия имат с законодателите, т.е. ЕЦБ ще влезе в тази сфера на оценките, за да може да имаме паралелни, за да, за да не влизат в сила паралелни или стълкновителни разпоредби, а, за да може ново, обяс... ново пояснените компетенции на е, на ЕЦБ по отношение на централните контрагенти да се избегне. Първо разглеждаме системите на плащане, но предлагаме във връзка с клиринговите системи за финансови инструменти във връзка с централните контрагенти, правомощията на ЕЦБ на тези клирингови системи да се упражняват по начин, по който зачита приетите от Европейския парламент и съвета правни актове. Тук също така бих желала да ви информирам, че ние планираме това, което беше казано по време на измененията да да заменим глагол respect с recognize. Все още обмислиме тези неща. Това са първите, първото нещо, което казвам, да се създаде правна сигурност за централните контрагенти, кой има право на законодателна дейност. Второто нещо, което искам да кажа, се отнася за границите между това досие и досието ИМИ. Позволете ми да кажа, че член 22 на статут урежда това, което ЕЦБ и други централни банки могат да правят по отношение на Европейски съюз и на трети страни. Това е най-висшата форма на лекс генералис и други правила, това, което ние предлагаме, трябва да бъде достатъчно широко, за да включва всичките ситуации и всичко всякакви материални ограничения на правомощията на ЕЦБ с, пряко ограничават правомощията, затова ние не го включваме в статута. И така избор, който направихме, да оставим формулировката такава, каквато беше, почти толкова широка, колкото в първоначалното предложение на ЕЦБ да се направят разпоредби. Ние добавихме това ограничение за а, необходимостта а, от, да се зачитат правомощията на съ законодателите. законодателите нашите права също така би трябвало да бъдат признати или зачетени и ЕЦБ ще може да бъде свободна да действа по свое осмотрение в спешни случаи. Това е включено с изменението в статута и ЕЦБ също така може да предприеме мерки на базата на тази промяна ако, да кажем, централен контрагент съдържа, съ, е, създава напрежение на пазара, избора е, в пауза на гъвкавост не се отразява до разпоредбите на ИМИ. ЕЦБ може да налага определени мерки на централни контрагенти и с това идвам до последния пункт, който е именно, че ние сме въвели една точка от преамбиола, също така изменения, които показват какви ограничения могат да бъдат наложени това е второто изменение на, точка, на 8 точка от преамбюла. Ние тук оставяме нещата отворени за гъвкавостта, което е важно за институцията Европейска централна банка. Ние смятаме, че това е необходимо да бъде включено в точка в преембила, защото той ще насочва бъдещи тълкования на текста, така че поне правомощията на ЕЦБ по отношение на централните контрагенти да могат да останат, за да може правния процес, който прилагаме тук, да бъде ясен и да не се нарушава едно правило, което е много важно в статута, да нямаме изменения, които да ограничават правомощията на ЕЦБ, а ние просто сигнализираме в точка от преамбюла, че подобни неща могат да бъдат включени в изменението и ЕЦБ да може да упражнява такива правомащия. Това беше много важно за подхода и за формулировката, която предложихме за член 22. Това беше. Благодаря ви. Габриел Мато. Благодаря ви, колеги. Данута каза, че мога да допълня това, което тя каза, но не мисля, че трябва да го правя, защото нейното изложение беше е, подробно. Благодаря на екипа за това, че толкова лесно е, можем да работим заедно и аз много се радвам, че ще можем да оставим графика, така че да можем да свършим работата а, през лятото. Ние все още нямаме а, правния доклад, а, на който да работим. Ние официално го поискахме през януари, но не официално още през октомври миналата година и въпреки всичко ние сме спазили е, да сме обещанието си е, да се придържаме към календара. И тези предложения са ясни. ЕЦБ има някои регулаторни правомощия, за да приеме е, мерки по отношение на централните контрагенти, ние е, виждаме предложението, което е направено от ЕЦБ и ние смятаме, че това е стъпка напред, е, за да може системата за централните контрагенти да бъде изпълнима и Европейската централна банка, разбира се, да изиграе своята роля. Мисля, че е важно и ясно всички всичко да а, а, спазва сегашното разделение на правомащията а, в а, споразуменията и общата рамка, която, на която се подчиняват а, ЦК. Необходимо е взаимодействие с други институции. Данута Хюбнер каза, че по юридически причини в точките от преамбила сме въвели един нов списък на правомощия и както тя каза, това е един списък, който трябва да бъде отворен или затворен според подхода, който се приеме за него. И а, това обаче ще разклати предложението, което ние правим. А, е, ние трябва да сме сигурни, че НЦБ е, може да, е, трябва да се намеси в спешни и критични ситуации, така че е много важно какво ще кажат другите групи. Председателя благодаря от името на докладчиците в Сянка, както за Екони за Авко, Перванш Берес. Благодаря за тези предложения. Нека да повторя казаното от председателя на комисията ЕКОН. Мисля, че имаме нужда от правно прецизиране на дейността тук, тъй като тук сме съзаконодател в областта на доброто функциониране на вътрешния пазар и на зависимостта на ЕЦБ. Имаме въпроси, които ще отправим към правната служба. Докладчикът не е изчакал тези два становище. основната задача на, е, е да се намери пътя напред. да, искам да спазим графика, но е малко смешно да се иска от нас да внесем измененията си, преди да сме получили становището на правната служба. По същество става дума за упростена процедура за промяна в устава на ЕЦБ и имаме нужда от подходящ календар, в това число, в това число и за регламента ЕМИР. По... Има две изменения. Два... Не става дума за изчерпателни списъци, това число и уточнението в изменение 2, but not limited без да се ограничава това, но имаме нужда от тези списъци. Тук трябва да направим проверка. Не знам дали комисията и Централната банка са тук, но би било добре да се да се изкажат по-добре да чуем съдокладците, без да изхождаме вмес. те са се вдъхновили от предложението на комисията, но предложението на комисията е свързано с някои проблеми. Обсъждаме най-добрия подход. Дали да разширим правомощията на ЕЦБ, каквото е предложението на самата ЕЦБ, като знаем, че без друго има много критики, че тези правомощия са твърде широки. Можем ли да кажем на ЕЦБ, че трябва да спазвате вторичното законодателство при изпълнението на вашите задачи. Ето тук имаме нужда от становището на правната служба. Комисията предлага думата consistent, предлага се fully respect or recognize, но логиката е най-съща. Аз на този етап не мога да се произнеса. Thank you. Uh... Благодаря от името на ЕКР Берн Тулки. Благодаря, господин председател. Говоря от името на двамата докладчици в сянка, господин Луне Сандърс и господин Месершмит. И двамата се извиняват, подготвили са няколко кратки коментара, които бих искали да прочета. Докладчите в сянка благодарят на съдокладчиците за доклада. Обсъждаме това предложение, защото има правна потребност да се измени да се измени член 52 е, от статута на ЕЦБ, за да може тази банка да осъществява политиката по регулиране, да осъществява политиката за парично регулиране. ЕКР ще внесе изменения, за да може ЕЦБ да осъществи задачите, записани в е, ЕМИР, без да се дава празен чек. Благодаря господин Язек от АОДЕ. Благодаря. Благодаря на съдокладчиците за проекто доклада и ние подкрепяме целта на измененията. Съгласен съм с комисията, че разширените правомощия трябва да бъдат поставени в съответната рамка и в съответствие с, законодателството. С законодателите предлагат съответното законодателство на ЕСА да се спазва изцяло. Разбирам позицията и възгледите им, но Смятам, че има опасност да се лиши ЕЦБ от нужната гъвкост да осъществява задачите си, свързани с паричната политика. Това е особено валидно по отношение на предвидени събития, които може и да не са обхванати от законодателството ограничаване на правомощията на ЕЦБ би означавало невъзможността и да предприеме мерки при явления, които имат системно значение за стабилността на економически и валутния съюз. По тази причина смятам, че би било уместно да използваме по-общи формулировки и регламента, предложен от ДЦБ, да е, съответства на законодателството, прието от законодателите. Ясно е, че има подкрепа за промяна в устава на ЕЦБ, за да може последната да осъществява задачи, които са решаващи за стабилността на Съюза, ограничаването на компетенциите станаха ясни в съдебното дело 2015 година. Всички ние осъзнаваме необходимостта от промяна в устава. Свен Гигот Съвсем накратко благодаря на съдокладчиците за свършената работа. Като цяло сме съгласни с това, че е необходимо да се поясни, че ЕЦБ трябва да разполага с нужните правомощия, както в ЕСА, е така и спрямо трети страни. Това предполага промени. Заедно с това във формулировката трябва да се каже ясно, че трябва да има е, съответствие с обща законодателна рамка и формулировката за съжаление не съответства на това изискване. Тук се казва трябва да спазва в член пети, това не е същото, като да се каже fully consistent или напълно съответстващ. Всички биха искали да имат максимална гъвкавост. Заедно с това не съм сигурен, е, дали гъвкавостта не би трябвало да се предостави от европейското законодателство, защо трябва да бъде специален режим. И ако има потребност, е, тя трябва да се осигури от законодателите, а не от е, клаза от общ характер. И бих искал да чуя мнението на ЕЦБ и комисията по съответните предложения Бих искал да чуя мнението на ЕЦБ по документа на комисията, но също така и доклада на нашият докладчик и на съдокладчиците. Не виждам господин Вергас, не виждам господин Касталдо. господин Моно, господин Анемас. Сега давам думата за спонтанни изказвания. Ако някой иска да вземе думата, тук е Европейската комисия. Тук е и Пьер Мармара от ЕЦБ. Не знам дали има желание да вземе думата. Междувременно ще помоля комисията Дженифър Робертсен. Благодаря. Както беше казано и по време на предишната дискусия, предложените измерения към член 22 са важни, за да може ЕЦБ да осъществява задачите си по отношение на разрешаването и надзора, така както е предложено в, е, от комисията. Приветствам усилията на парламента за постигане на напредък по същество. Приветстваме подкрепата на докладчика за промяна в член 22 на устава Приветстваме усилията за съответствие между бъдещите актове на ЕЦБ и правните актове на парламента и съвета. По другите въпроси ще трябва допълнително да размишляваме. Благодаря. Господин Мармараси, имате ли мандата, вземете думата? Щеше да е разумно ЕЦБ да изпрати някой, който да може да участва в дискусията. Господин Мато, искате ли да реагирате? Много благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Аз съм съгласен, че е важно да се получи този юридически доклад. Ние очакваме, е, ние го очакваме вече повече от 5 месеца. Очевидно необходим е за процеса на изготвянето на измененията, така че ние всички в комисията се съгласихме по този въпрос. Сега по въпроса за отворения списък, мисля, че е, има, дава, че той дава много по-голяма сигурност, ако го имаме, за да, за да може той и да бъде отворен, за да може да бъде изменен, ако е необходимо. Ние никога не сме смятали, че това ще бъде на сляпа проверка. Е, можем наистина да се отървем от този страх. Както каза господин Бесек, всички ние разбираме, че, има, че е необходимо да има някакви ограничения и макар, че разбира се, зачитаме независимостта на ЕЦБ, трябва да сме сигурни, че тя ще може да достигне целите на паричната политика, които се задават. Не виждам защо да не се а, съобразим с това в един напълно непроблемен текст. Искаме да бъдем последователни и да работим на презумцията, че правомощията на ЕЦБ трябва да бъдат напълно зачитани. Ние работим в този дух и това, което е важно за мен, е, че а, ние изготвяме един процес на изменения вашето предложение за точка в преамбила е много важно, но има въпрос за това е важна точка от преамбила от гледна точка на законодателството, но тя не е свързана с статута. Това е едно тактично решение, но не е а, точка от преамбюла от типа, който а, включваме в регламенти. Така че а, искам да ви помоля да а, обмислите какво е, какъв е правният ефект, а, правното въздействие. Искам да започна първо с тази формулировка. Ние говорим за определен член. Сега остав, да оставим на страна за секунда точката от преамбюла. Говорим за за формулировката на члена. В формулировката на комисията имаше думата консистент, последователен или а, а, също така обсъждането а, с ЕЦБ а, показа, че те не харесват думата консистент, искат нещо от порядъка на taking into account. За нас това е нещо повече от вземане, на, от вземане предвид uh, taking into account. Но някои хора биха сметнали, че тук се въвежда някаква иерархия и ние търсихме някаква дума, която ще бъде приемлива, която ще отразява реалността, няма да въвежда иерархия и, и ще бъде повече, отколкото take into account все още обмислям. Вчера попитах колегите от ЕЦБ дали те използват дали ще приемат recognize вместо respect. Доколкото разбирам, е, това е приемливо за, вице, президента на ЕЦБ. Ако има някой по-добра формулировка, ние, да, разбира се, той е добре дошъл. Ние търсим дума, която е същевременно достатъчно силна, но и ЕЦБ да зачита ролята на съзаконодателите, така че taking into account не е достатъчно силна. Ние напълно оценяваме и признаваме ролята на съзаконодателя. законодателя на мен ми се стори така, че е по-добре. Имаме време за измененията, но това, което искам да кажа, че това бяха думите, които бяха използвани по време на дискусията до този момент. И можем да продължим, можем да видим, че няма голяма промяна. Също така, както се опитвах да обясня в встъпителните си думи, ние не можехме да сложим в статут някакъв списък, който ще ограничи правомощията а, на ЕЦБ да действа. Искахме да се позовем обаче на списъка на възможни действия, защото смятаме, че това показва намерението на законодателя – и ако имаме някакви бъдещи случаи, в които, да кажем, ще се заведе дело, тези а, въпроси ще бъдат взети предвид. И това общо взето намерението. Имаше становище, което идва от правната служба техния, ако имахме а, някакъв съвет от правната служба да действаме в друга посока, щяхме да се съобразим с него. Мисля, че се отчита значението на неща, които са поставени а, на карта и нашия избор беше да оставим а, формулировката на а, статута така както е, а, именно във връзка с зачитането на правомощията на с законодателите и така както ЕЦБ искаше да бъде. След това комисията каза, че трябва да бъдем последователни, а, може би да не бъде респект, да бъде recognize, ЕЦБ предложи е тази формулировка, която няма да ограничи правомощията им и ще им даде възможност е, и свобода да действат при извънредни обстоятелства. Това беше логиката. Моя, моята молба към съпредседателя ни е, ако крайния срок за измененията, както предлагаме преди да дойде становището на правната служба, може би да кажем 2 май, но не преди документа от правната служба да дойде. Да, съгласен съм с точките, които повдигаш. Ами, съвсем честно, аз не съм убеден, че сме намерили а, правилната, най-добрата формулировка и най-доброто решение. Не е лесно решението. Говори се извън микрофона. Може да се каже също така, аз все още не съм намерил убедително решение, може би то не съществува, може би е невъзможно. А, може би е добре съда да не може да постановява решение, но след като трябва да решим този въпрос, нещата се осложняват малко и по тази причина мисля, че ние поискахме правно становище от правната служба да въвеждаме изменения преди правното становище няма смисъл. Очевидно ще трябва да отложим а, до получаването на правното становище, защото в този случай правното измерение не е маргинално, а е от жизненно важно значение. Микрофон. И така, мисля, че можем просто да намерим датата, да направим една техническа проверка с, с правната служба, за да дадем един разумен срок на членовете, на депутатите да погледнат текста. Естествено, че няма да бъде два часа след като получим правното становище. Нека да нарешаваме сега нещата. Ще се консултираме помежду си с, с правната служба също в връзка с датата. Не, няма нужда да чета сега графика, защото той подлежи на преосмисляне, но вече можем да закрием това заседание. И така, Данута, искам да благодаря на всички, които дойдохте тук, да благодаря на Роберта, че сподели с нас тези ясни съображения за изменения, които зависят на разпоредбите. Ние се ангажираме като председатели да а, се свършим с правната служба и да ги запитаме кога ще получим тяхното становище. Искам да благодаря на всички, които се ангажираха с текста и които присъстваха тук. Благодаря ви и можем да закрием заседанието. На какво равнище е споразумението с комисията? Uh, Закривам заседанието след 15 минути. Закрито заседание за унези, които участват.